Dear colleagues, please, take seat. Колеги, моля ви, вземете местата си и казвам добре дошла на члена на комисията Маргарете Вестегер за първия структуриран диалог за 2017 това е след а, нашето гласуване през февруари месец за това как а, би следвало да се действа тази област на економическата политика и на този тъжен ден, днешен, една година от ужасяващите събития в Брюксел, които отбелязахме тази сутрин в, в, в рамките на нашето заседание. Комисията е направила предложение за вътрешния пазар. А, много важен файл, който а, ние ще следим а, и който ще е обект на съвместно вземане на решение, а, ще бъде изключително важен за правилното функциониране на нашия единен пазар. Приветстваме това предложение, благодарим на комисарката за работата й и а, сериозните усилия да бъде това предложение на основата на съвместно, процедурата за съвместно вземане на решение. Давам думата на комисарката и след това ще имаме въпроси към нея и тя ще им отговори. Заповядай, Маргарет. Благодаря ви много. Благодаря ви, че отбелязахте днешния ден. Една година от терористичните атаки, които разтресоха Брюксел. Смятам, че сега е, е добър момент и би трябвало да спрем за момент да почетем хората, които са загубили живота си е, и семействата е, на тези, които загинаха, както и всички други, кои, на които се отразиха тези събития. Ние като европейски институции, като държави членки, като европейски граждани ще продължим да работим заедно срещу тероризма и за мира и свободата. След три дни ще отбележим 60-та годишнина от договора от Рим. Основата за едно невероятно сътрудничество и основата за единия пазар. Знаете и смятам, че споделяте а, тази важна мисия да има конкуренция навсякъде в Европа, а, равнопоставеност. Така че всички граждани да могат да се радват на висококачествени а, стоки на, до, на достъпни цени. Това обаче не е единствената задача на комисията. Напротив, в периода 2004-2014 повече а, от 8 от 10 решения в, това, в тази област са взети от националните органи по а, конкурент конкуренцията. Това е доста впечатляващо и показва колко са е, нужни националните органи, те да бъдат силни, за да може гражданите да се радват на ползите от е, свободната конкуренция. За това и за органите е важно да разполага с правомощията, които са им необходими. Благодаря ви, господин председател, за милите думи тук в началото, защото ние видяхме, че е много важно да има двойна основа, да можем да работим и с парламента, представителите на гражданите във всяка една държава членка, за да можем да обсъдим и да гарантираме нужния инструментариум на националните органи, за да могат те да налагат по един недвусмислен начин правилата за свободна конкуренция. Да има равнопоставеност на правилата и да не може едно поведение от страна на предприятието да се приема в една държава членка и да бъде наказано в друга. Годишният доклад за конкуренцията, както вие споменахте, беше публикуван миналата седмица. Той дава възможност на комисия да предлага законодателство, така че именно националните органи да разполага с правомощията, които са им нужни. И така, вече предложението е пред нас. Много бързо работя в комисията. Не, всъщност доста отдавна го е, разработваме, защото стъпихме на публични консултации и консултациите с заинтересованите страни показват не само, че са нужни е, инструментите за е, органите, но също така и потребителските организации и а, други заинтересовани страни подкрепят нашите а, усилия. Това, което се опитваме заедно с вас да направим, е така че националните програми да работят а, добре, да знаем какво ще е отношението и какво следва при докладване на наредности, така че и органите да имат а, и финансовия и човешкия ресурс да си свършат работата, да имат нормативните гаранции за едно независимо вземане на решение, да не се влияят от правителствата, да не се влияят от политиката, а да вземат независимо своите решения. Нашите предложения също така ще премахнат пречките пред националните органи в момента, които съществуват за налагане на глоби. И така предприятията ще се поколебаят преди да нарушат правилата. Разбира се, с големите правомощия идва и голямата отговорност и всички е, органи за конкуренцията трябва да използват е, разумно своите правомощия. Предприятията също имат право на защита. Това е нещо, което също проистече от публичните консултации и да се надяваме, че в края на този дълъг процес можем да направим така, че потребителите в Европа а, да могат да се възползват от ползите на свободната конкуренция и навсякъде в единия пазар а, да работят нещата по-добре. Няма предвид само а, качествени продукти и добри а, цени, но и повече избор. Друг един въпрос, който проистече от доклада и който отдавна обмисляме, как може да подпомогнат правилата за конкуренцията а, селските стопани, за да имат по-устойчива работа. А, всъщност тези правила не се грижат за цените спрямо потребителите. Те също така осигуряват и пазара, от който зависят селските стопани. Потвърди се а, предложението на комисията за а, решението на комисията срещу картела от а, свързан с а, фосфатите в фуража, свързано с глоба от повече от 175 милиона. И така това беше свързано с трите най-големи производители – много сериозно разглеждаме тези сливания, за да сме сигурни, че няма това да е в ущърп на потребителите. И понякога тези потребители са именно селските стопани. Преди да е, одобрим такива сливания, трябва да сме убедени, че това няма да доведе до повишаване на цените и няма да направи така, че предприятията да не разработват нови е, продукти, които да са по-безопасни и за селските стопани, и за околната среда. Разбира се, бъдещето на европейските селски стопани не е само в ръцете на комисията. Има много, а, което и те самите могат да направят, за да а, работят по-изгодно, като се събират, като интегрират своите процеси, за да преработват, съхраняват или разпространяват своите продукти заедно. По този начин те могат да генерират спестявания и да създават стойност в пазара и съответно да генерират повече доходи, които са нужни на много места. Ако направят това достатъчно голям мащаб, тяхната економическа дейност ще бъде по- гъвкава и устойчива, като в същото време се поддържат ниски цени за потребителите. За това преди година ние изработихме насоки за производителите на зехтин, телешко и различни култури, зърни култури, за да може да са по-ефикасни. Комисаря Хоган и аз работих заедно, за да видим какво друго можем да направим за да работят по-просто и ясно правилата за конкуренцията в областта на селското стопанство. Нека кажа няколко думи за а, държавната помощ. В последните няколко години комисията работи за оптимизиране на изискванията за а, одобрение Току-що публикувахме един списък с сравними показатели в областта на държавната помощ и работи нашата, нашето предложение. През 2013 година всички държавни помощи, изплатени през 2013, имаха нужда от нашето предварително одобрение. А сега само 4% от а, това финансиране има нужда от предварително одобрение преди да проработи. И преди да разширим отново регламента, така че да се а, покрият от него и пристанищата и малките летища, а, се надяваме да ограничим сложността на условията още повече и се надяваме, че това ще постигнем по един ефикасен начин. Също така, се опитваме да обясним кога обществените средства не са държавна помощ. Миналото лято публикувахме а, една нота за идеята за помощ и тази нота обяснява кое се счита за държавна помощ и още по-важно, кое не се счита за държавна помощ и съответно комисията не трябва да се занимава с него. За да дам един такъв пример, сме взели редица решения през последните две години, за да покажем кога инвестициите в местната инфраструктура не са е, държавна помощ, защото те не се отразяват на конкуренцията на европейско равнище. Например, инвестиции в едно малко е, холандско летище, което се използва единствено и само за е, местни, от местните рибари и също така е, един малък остров в Германия, Фър, който обслужва население от само 8000 души. Извинявайте, става въпрос за пристанище в Холандия. И е, след като се оттегляме от е, тази подробна регулация е, по този начин, се надяваме да дадем възможност на държавите членки да инвестират в проекти, които имат значение, да бъдат ефективни и ефикасни сами по себе си. И така ние можем да се концентрираме по случаи, които наистина се отразяват на конкуренцията, например подкрепата за определени изключения от данъчни изисквания. Разбира се, за да може едно правителство да е отчетно, то трябва да има информация. Затова и нашите нови правила за прозрачността са свързани с сумата от половин милион евро, именно по-големи от тези суми трябва да са публикувани и да е ясно кой на кого ги предоставя. 1700 гранта вече са публикували, публикувани и всеки може да види как се разходват неговите средства като дънкопатец. Това е причината, поради която а, всяка схема за държавна помощ, която е на стоеност повече от 150 милиона евро на година, трябва да бъде оценена, за да се види дали по стига своите цели. В момента държавите членки а, има около 33 схеми, т.е. има 33 схеми а, на стойност около 38 милиарда евро годишно. Нашето, нашата отговорност е да способстваме за това националните органи да могат да защитят конкуренцията. С това работим в тясно сътрудничество с държавите членки, заедно и индивидуално в партньорства, така че държавната помощ, която предоставят, да не поставя в опасност свободната конкуренция. Ето защо смятаме, че е толкова важно националните органи да имат реални правомощия. Е, това е идея, която вие като комисия много силно подкрепихте и се надявам Европейския парламент да изиграе своята голяма роля в превръщането на тази идея в реалност и съм готова да обсъдя с вас предложението и с радост чакам нашия обмен на становища днес. Благодаря ви много. Работим бързо и ефикасно тук, както и от вчера, заедно. Заедно с докладчика и преговарящия екип ценим сътрудничеството, което можем да осъществим, за да си свършим добре работата по а, това досие и другите общи теми. Започваме с Маркус Вебер, първото изказване. Той е председател на нашата група за конкуренция. Заповядайте, Маркус. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо комисар. Искам да ви поздравя за новото предложение, което представихте. Със сигурност ние ще го разгледаме в нашата работна група, така че интензивно ще следим, разбира се, работата на националните органи за защита на конкуренцията. Има различия. Така че приветстваме вашето предложение. Три са темите, по които ще се спра. Първо, Мадейра. Генерална дирекция на комисията по конкуренция позволи на региона Мадейра по-облагодетелствен и облегчен режим на корпоративен данък така че се появява следната ситуация. Мадейра ще се превърне в а, а, Бахамските острови и така нататък. А, така че а, как ще, какво ще бъде вашето отношение към всъщност това, а, тази нова ситуация. Вторият ми въпрос е свързан с Канада и разбира се споразумението с Канада Споразумението с Швейцария все още не е ратифицирано, което е сходно с това на Канада. Може ли да ни дадете повече информация до къде са стигнали преговорите и какво може да се направи от на политическа гледна точка, за да бъдат ратифицирани споразуменията? И трето, Генерална дирекция конкуренция към комисията прие няколко доста спорни решения по темата конкуренция и защита на конкуренцията миналата година. Така че е, става въпрос за рекапитализация на банките като превентивна мярка. Това дали е възможно като и допустимо като решение. Става въпрос за въвеждането също така и на рестриктивни мерки е, като а, е, в законодателната рамка. Това удачно ли е да се счита като превентивна мярка? Европейският парламент през февруари тази година е из... призова комисията, цитирам, комисията да преразгледа тълкуването си и да преосмисли своята политика по отношение на държавната помощ за банките, а също така и а, да разгледа превентивните мерки, а, предвидени в директивата за преструктуриране на банките. Какво е вашето мнение по това? Благодаря ви. Uh, of... По първия въпрос за Медейра. Идеята за такъв вид е, свободна зона е естествено в подкрепа на растежа в региона. Това е има смисъл, но разбира се, трябва да се спазват правилата за държавните помощи. И разбира се, с предоставената информация сме се свързали с португалските власти, за да схванем какво точно се случва. Казвам това, но в същото време може да става въпроси и за други е, елементи, които не са точно за държавна помощ, а за избягване на данъци, което е задача на съответните данъчни органи. Но а, все още предстои да зададем а, въпросите по всички тези а, теми. По канадския въпрос радваме се, че приключиха преговорите. Следващата стъпка е да се подпише споразумението в съвета и да се отправи след това към парламента. Радваме се, че ви допада. Радваме се, че оказате и натиск, за да може да се а, приключи колкото може по- скоро. Това е много добре според мен. По въпроса за банките и а, схемите за гарантиране на влоговете, тези схеми с цел ако имате 100 хиляди, просто да ви е гарантирана тази сума. Малко практика имаме и тя показва, че ако е чисто а, частен механизма, не зависи от нас как да се управляват тези средства, но те трябва да бъдат изцяло а, частни. Но ако се включат а, някакъв вид а, обществени средства, държавни, тогава навлизаме в областта на държавните помощи. Нямам последните актуализирани данни за това как а, се интегрират а, в момента а, тези а, фондове за гарантиране на влоговете, така че не мога да дам последната информация, съжалявам. Благодаря. В началото не бяхме маркирали времето, така че сте останали с погрешно впечатление, че имате още време. Перванш. Мерси. Благодаря, госпожо комисар. За делото Apple, Apple, Apple Ирландското правителство обжалва решението и също а, и Apple успорва 14 точки от решението на а, комисията. Оставаме с впечатлението, че а, трябва да се готвим за дълга битка. Вероятно ще бъде полезно да информирате парламента докъде сме стигнали, какво предвиждате. Въпроса за алгоритмите за и, изкуствения интелект на Google – Миналата седмица в Берлин посочихте, че се ви притеснява тази област и в Съединените щати има подобни притеснения и е вероятно да имаме нужда от информация за това как вие виждате вашата намеса в риска за изкуственото ценообразуване при а, тези алгоритми а, за изкуствен интелект и Google. Дали ще става въпрос за проблем за ресурс а, от една страна или освен това има някакви други разследвания или други лоши практики, които бихте могли да ни, за които бихте могли да ни разкажете. Uh, Както казахте, и Apple, и Iris обжалваха решението в случая с Uh... Не знам дали ще е дълъг процес или не. Готови сме да се защитим оптимално. Правим го винаги, дори когато а, възможността за обжалване е по-малка. Важно е да се работи качествено по всички дела, защото ние сме съюз, който почива върху върховенството на закона. Работим с ирландците по възстановяването. Uh, uh, uh, При другите случаи от миналата година с Fiat и Starbucks нещата приключиха. Там също има обжалване, но средствата са в затворени сметки и върви и бългийската схема. Тя е по-сложна защото има няколко фирми и отделно трябваше да бъдат пресметнати техните данъци, но нещата върват добре за сега. В случая с Apple работим с ирландците, за да свършим всичко това. Трябва също така да се опитаме да запазим тази сума защото ще отнеме доста време, докато те се включат в бюджета отново на Ирландия. За изкуствения интелект смятам, че е важно когато се поръчват алгоритми от бизнеса, да се мисли за съответствие още в дизайна. Вдъхновявам се от хора, които се занимават с въпросите за личните данни и личното пространство, прилагат правилата на парламента, за да не остане личното пространство и личните данни нещо, което добавяш, а да бъде заложено от самото начало. Така трябва да се гледа и на алгоритмите. Колкото по-напредваме, толкова по-добри са и алгоритмите. Добре е обаче да се мисли за това, защото отговорността си остава у хората. За момента не сме забелязали наличието на алгоритми, които работят сами по себе си, които да се занимават с фиксиране на цените. Все още това идва от човек, т.е. можем да намерим кой отговаря. Но дали това е изкуствен интелект? Дори и това да е така, пак ще има хора и бизнес, които ще могат да носят отговорност. А, нямаме никакви други из... а, проучвания, свързани с административното носене на отговорност. В Штатите има а, такъв дебат и ние трябва да го разработим. Трябва да разработим такива ИКТ способи, че да можем да го намираме, да видим какви са оплакванията, дали гражданите се притесняват и подобни въпроси. Така че може да се говори. Гражданите не бива да губят. Thank you. Пирко Рухонен Лернер. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komissaari Vestager, olette... Благодаря. Госпожо комисар, работите отлично в борбата с нелоялната конкуренция в Съюза. Малцина най-вероятно биха си представили през 90-те години, докъде ще стигнем през този век, в който се намираме сега. Добре че можем да се борим с а, неплатените данъци и да ги третираме като държавна помощ. Защото това е точно това, незаконна държавна помощ или субсидии. На Google и Starbucks бе даден такъв, такава отстъпка и трябва да се подкрепи по-справедливата конкуренция. Трябва да вземем предвид различните дела, които са много важни за целия съюз. Какво мислите или как мислите, че ще се развие държавната помощ в бъдеще? И да се види от ваша гледна точка къде трябва да се тегли чертата по приходите, които трябва да се облагат и тези не. Но това, което бе направено за Apple и за Starbucks. Това показва ли развитие на нашето законодателство в сферата на конкуренцията или трябва да очакваме нещо ново в сферата на данъчното облагане? След това искам да попитам дали сте получили необходимата подкрепа от страна на Европейския съюз и държавите членки, за да разследвате такива казуси. Има ли някакви пречки, които да могат да се преодолеят, за да можем да преодолеем такива лоши практики в конкуриране между данъчни режими? Благодаря за милите думи, за работата, която сме извършили. Благодаря ви много. Продължаваме да работим. Инструмента за държавна помощ е инструмент, който се е съсредоточил върху въпроси, където това е предимство, където засяга търговията и където държавните ресурси са заложени на карта. И данъчните облаги понякога се превръщат в незаконна държавна помощ. Дадахме много указания на държавите членки, за да не се намесват в тази, да не настъпват в територията на незаконната и неправомерната държавна помощ. Ще продължим да го правим, тъй като учим от прецедентното право. Това ще продължи. Подобно на всяка държавна помощ, е, това е много вредно, защото имаме много бизнеси, които си плащат данъците, а има и такива, които не си ги плащат. Това води до нелоялна конкуренция между фирмите, пречи на хората, които работят с фирмите, защото виждаш, че някой работи с парите на дънакоплаците, а ти плащаш сметката. Работата на колегата Пьер си трябва да продължи. Имаме нужда от по-добра регламентиране от страна на съвета, за да имаме обща корпоративна данъчна услуга. Така ще стане много по-лесно за малките бизнеси, които работят само в една или две държави членки, да знаят какви данъци трябва да платят и ще бъде по-трудно за големите бизнеси да се организират така, че да наплащат данъци. Смятам, че прозрачността е нещо много важно. Ние като граждани също така ще знаем какво се случва в предприятията, ако те, както повечето предприятия, допринасят за законността в обществото. Малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Те си плащат данъците и разкриват работни места и те трябва да знаят, че не са единствените, които се занимават с това. Трябва да знаят, че е, ще държим отговорни държави, членки и фирми, ако дават незаконна държавна помощ. Благодаря, Рамон Тремоза. Благодаря, господин председателю. Добре дошъл в комисията ЕКОН. And... Ще продължа с антитръстовото дело срещу Google за един въпрос, когато проведахме вашето изслужване, през, изслушване извинете, през 2014 година, октомври. Преди няколко години Европейската комисия каза, че предполага, че има нарушение на тръстовото законодателство. Наскоро казахте, че Газпром го прави и може да се реши един диспут, който тече вече 6-та година. Първи въпрос. Очакваме ли решение на делото с Google също? Втори въпрос винаги говорите правото на, за правото на защита на адвокатите на Google. Мисля, че след 7 години това право вече се е изчерпало. Вашите услуги, вашите служби приключиха ли с анализа на случващото се с Google? Някои фирми се наложи да затворят, като Yelp и други, поради поведението на Google, което оказа въздействие върху тях. Както знаете, времето е приятел на монополите. Не може да чакаме повече. Трябва да вземете решение. И защо не обявите решението си тук пред парламента? По-добре, отколкото да го направите другия месец в Чикаго, когато сте на антитръстова конференция. Няма нужда да знаем тайните алгоритми на Google. Аз не искам да знам, например, формулата на Кока-Кола. Имаме нужда от лоялна конкурен... конкуренция. Още на първата страница на Google това трябва да е ясно като принцип. И приключвам. 95% от пазарния дял принадлежи на Google. И както знаете, голямата част от линковете които се ползват, са на първата страница при търсене. Well, I will, I will announce... Uh, няма да обявя каквото и да било в Чикаго. Даже трябва да ви кажа, че няма да ходя в Чикаго. Но не поради вас. Uh, the, about, uh, Google... Що се отнася до делото срещу Google? Говорихме много за решаване на а, спора извън съда и ако Алмуния го бе направил, то тогава много фирми нямаше да пострадат. Така че има процедури, които не успяха да го постигнат. И щеше да бъде голям успех, ако беше успешно. Някои фирми нямаше да пострадат, както казахте и самия вие. Ние сме в процес да, на, на анализиране на отговорите на Google на нашите въпроси, особено по възраженията ни. Никога не знаем кога ще се стигне до дело, но когато имате проблем, трябва да знаете, че винаги имате право да се защитите. И винаги държим на качествено право на защита и на производство, иначе делегитимизираме работата си. Също така, зная, че вече всички сме мобилни. И, и това и случая с Android също е приоритет. При Android казваме, Google използва Android, open source, т.е. с отворен източник, за да остане доминантен, когато правим мобилно търсене в Google. За нас това е приоритет. Така че, за мен това е приоритет, защото, както казахте, когато търсенията вече са на телефони или на дребни устройства, винаги се гледа само първата страница при търсенето. Няколко секунди само. Комисията, ако може, много бързо. Ще ви послушам. Палома Лопес Пермехо. Благодаря, председателю. Благодаря на госпожа комисаря за това, че отново е тук, за това, че ще говори с нас. Няколко въпроса. Земеделските пазари и пазара на електричество. Що се отнася до писмената комуникация, която получихме от Европейската комисия, и също искам да ви благодаря за това, което казахте за земеделския сектор днес, тъй като Наистина той заслужава голямо внимание, както вие казахте. Тази седмица получихме отговора ви на въпросите, свързани с конкуренцията. Имаше задължителни действия а, срещу злоупотреба в земеделския сектор. Ние се интересуваме от пестицидите, от а, семената. Все повече олигополи се организират в този сектор. В същото време имаме и веригата на продажба в супермаркети. Супермаркетите притискат производителите все повече. Европейската комисия казва, че тази мрежа за конкуренция обсъжда въпроса. В края на 2016 година се излезе с един доклад за земеделския сектор – по данъчни въпроси и затова искам да попитам какви са резултатите и как възнамерявате да защитите фермерите в Европа. Сега за електричеството. В един писмен въпрос поискахме информация за повишаващите се цени на електричеството. Това бе през януари. Над 100 евро за мегаватт в Испания, Франция и Белгия. Както често се случва с въпросите в писмен вид, Европейската комисия не отговори. Смятаме, че това се дължи на либерализирането на енергийните пазари. Те, според нас, допринесоха за тези действия, които трудно се идентифицират. Това означава също, че олигополите много по-лесно се възползват от разликите между националните пазари и дребните производители на електричество. Няма ли да е по-добре за самите потребители да има повече присъствие на публични органи, например посредством национализиране на такъв тип олигополи, за да може да се постигнат целите, тъй като регулатора не успява, например целта за борбата срещу енергийната бедност. Um, Два въпроса ми зададохте. Първо за фермерите. Казах и в самото начало, че се опитваме да дадем съвсем конкретни указания за това как може да се сдружават фермерите. За да доставят, за да съхраняват, т.е. да се възползват от колективното си производство, за да са по-силни в веригата Те са концентрирани при входящата част. Сега има сливания, например, които още може да концентрират допълнение пазара. И затова е много важно за нас, за потребителите, в случая фермерите, да са в конкуренция, която да е свързана и с качеството, и с цените, но и що се отнася до новаторството, тъй като е много важно този пазар за новаторство да не заплашва нито околната среда, нито самите фермери. Тоест има една концентрация от страната на входящите елементи, имаме много фермери там и след това пак концентрация в другия край, където има супермаркети, посредата е цялата верига. Така че се опитваме да направим всичко така, защото те да знаят и да използват правилата. Знаем, че когато си дребен фермер – то имаш нужда от конкретни указания, въобще как да тръгне процеса, как да заработи. Може да нямаш възможност да наемаш юристи, които да ти помогнат. Или ако можеш да наемеш юристи, те да знаят как да изградят този процес за теб. Работим с хора, за да видим дали може да се справим по-добре, да бъдем по-ясни, по-конкретни, така, щото процеса да заработи. На второ място, както казах, имаш един доклад преди няколко месеца и Фил Хоган, който отговаря за земеделието, разговаря с мен по тази тема. Uh, но този процес трябва да работи и за вас, не трябва да работи само за следващия в тази верига. И а, мисля, че трябва да стигнем до последващите действия скоро бе отложена срещата с Земеделската комисия, затова има, разбира се, основателни причини, но се връщаме на същия въпрос, така или иначе. Що се отнася до електричеството, имаме нужда от регулатор, който да използва своите правомощия, за да може да няма нелоялна конкуренция или злоупотреби. И... Идеята за либерализиране на тези пазари – е, все още е валидна. Но пазара трябва добре да се регламентира, за да се обслужват по-добре клиентите. Пример за това е френския орган за защита на конкуренцията, които глобиха 100 милиона една фирма съвсем наскоро, за това, че е злоупотребила с клиентските си бази данни по причини, които не създават равни условия за други на пазара. Мисля, че това е един добър пример за това, как един орган може да направи така, че всичко работи в полза на гражданите и защото имаме още конкуренти. Uh, Важно да не оставаме ограничени в нашите национални пазарни. Важно е електричеството, енергийните източници да пътуват, така да се каже, да пресичат границите. Това означава, че трябва да се направят инвестиции, необходимо е време, за да проработят тези инфраструктури и съответно да се решават проблемите, когато имаме голямо търсене и да се предлагат решения, които са максимално гъвкави. Благодаря ви, Михаил Пейман има думата. Благодаря, госпожо комисар, за, че откликнахте нашата покана. Три са кратките ми въпроси. Първият е свърз с контрола на сливанията. Когато Фейсбук пое, е, купи WhatsApp, нямаше никаква информация, защото всъщност WhatsApp нямаше никакъв пазар, нямаше никакви продажби. Така че затова за, според мен това, не, ам, това развитие не отговаря на м, развитието на пазар, цифровия пазар. Смятате ли, че с оглед на цифровата економика трябва да бъдат разгледани тези въпроси и какво всъщност бихте предложили за тяхното решаване? Второ, скоростта. Вие, вашия екип, работите много бързо. Ние обаче сме винаги доста нетърпеливи, защото когато започнете с някакво ново предложение, ние очакваме ваш, бързо вашите резултати. И всъщност всичко, което се прави в рамките на цифровата економика, трябва бързо да се е, извършва. Тоест, не само трябва да сме бързи, но и да бъдем задълбочени. Тук става въпрос за регламента за сътрудничеството и междунационалните регулаторни органи. Трябва ли смятате ли, че в този смисъл трябва да промените нещо? И трето, националните регулатори. Наблюдавам е, развитието в Европа. Е, смятам, че правителствата в 28-те 8 държави членки подхождат малко е, егоистично, когато става въпрос за защита на техните национални компании. И тази тенденция се увеличава този смисъл искам да питам каква е ролята на националните органи за защита на конкуренцията, националните регулатори. Как можем да гарантираме, че всъщност този егоизъм няма да се разпростре в целия Европейски съюз? Благодаря за въпросите. По първия ви въпрос – контрола върху сливанията. Всъщност ние направихме преглед на сливането между Фейсбук и WhatsApp тъй като всъщност получихме искане за това от органа в Обединеното кралство. Така че ние се намирахме в фаза първа. Получихме съобщение за случая. И съответно от техните позиции ние ги уведомихме, че всъщност сме притеснени за това, че те не са ни предоставили достатъчна информация за сливането. защото става въпрос за сливането на два, две различни е, фирми. Получихме отговор от страна на е, Facebook и сме в процес на анализ. За нас, очевидно, е много важно да получим коректна информация. В противен случай не можем да работим. Така че полагаме усилия дори и да не а, променим а, а, правилата за а, контрол върху сливанията, ние трябва да получаваме винаги коректна информация. И съм съгласна с вас. Трябва да се провеждат публични допитвания с заинтересованите страни, за да получим идеи по какъв най-добър начин можем да контролираме сливанията. Може би имаме да речем, има някаква компания, която е изключително а, ценна, богата по отношение на оборота си и така нататък. Тя разполага с, с, с знания, с опит и може би е най-подходящия партньор за сливане. Но ние трябва да имаме информацията за това. И само тогава можем да направим правила, които ще работят на практика, а не правила, които а, просто ние да сме предполагали как ще работят. Трябва да, да изхождаме от конкретна информация. По следващия ви въпрос, да, за скоростта на работа. Правилата ни помагат да работим ефективно. Е, винаги можем да ги подобряваме под една или друга форма в хода на работа. защото колкото по-добре са разписани правилата, толкова по-бързо можем да приключим нашите разследвания. По, последния ви въпрос за забраните на, от страна на комисията, ние трябва да можем да докажем, че е на лице очевидна заплаха, риск Например, в Франция компетентният орган често работи с подобни забрани и то доста успешно. Разбира се, като се съобразяваме с върховенство на закона и така нататък. Но когато ние можем да докажем, ние можем да ам, налагаме съответните забрани. Сега, по вашия въпрос за правните гаранции, разбира се, ние сме готови да обсъждаме тези въпроси с вас и с... Аз обсъждах това също с нашия предшественик, с моят е, предшественик, т.е. тези правни гаранции. Когато са на лице, можете да взимате самостоятелни решения, след като разгледате съдебната практика, събраните доказателства и така нататък. Благодаря ви, Марко Вали. Благодаря. господин председател. Благодаря на госпожа комисара за това, че е тук да отговори нашите отговори. Имам три въпроса към вас. Първият въпрос е съвсем прост но е важно, защото искам да гарантирате на малките вложители в Италия, които бяха измамени може ли да им кажете, че винаги ще има компенсация в случай на прилагане на бейл-ин или споделяне на тъжеста, особено що се отнася до дребните вложители, които са били обект на измама? Като втори въпрос, Малко по-сложен е втори ми въпрос, защото между 2008 и 2013 различни европейски държави използваха стотици милиарди, за да помогнат на своите банки. Искам да попитам дали Европейската комисия не възнамерява да види, да прецени това изкривяване на пазара на банките, защото има държави, които не използваха тези помощи последните години и по този начин се изкриви целият пазар. И последният ми въпрос е свързан с следното и той е по-сложен италиански журналисти публикуваха списъци на големите е, взели заеми, заемополучатели от банките в Италия. Говорим за огромни суми, а не за малки. А, затова имаме големи заемодат, заемополучатели. Индустриалци, близки на политици, Разбира се, съдебната система ще се занимае с това, ще види, но аз се питам дали Европейската комисия, заедно с Централната банка, не смята да поеме всичкото това страдание в тези държави, които са вложили стотици милиони, за да може да спасят своите банки. Германия, Холандия, Испания, Франция и да каже на националните власти дали се налага да разгледат случващото се, тъй като това е практика, която не бе успешна и се, всъщност това е една синергия между политиците, управителите на банките и според мен това трябва да излезе на преден план, тъй като това не е коректна практика. Uh, uh, uh, Първия ви въпрос за дребните заемополучатели и спестители. Когато има някакъв риск, някакъв проблем, банката е в затруднение, ние трябва да получим информация и да знаем. Когато вие имате спестявания, имате депозити в банка, е важно наистина банката да разполага с правила, т.е. да бъдат гарантирани първите, да речем, 100 хиляди. Обаче, вие си мислите, да речем, че откривате а, а, депозитна сметка, имате депозит, обаче всъщност се оказва, че вие дължите пари на банката. Да речем, те ви казват, че а, а, а, трябва да се прилагат новите правила и когато вие се включите в а, депозитната схема на банката, вие трябва да поемете а, е, в случай на криз риска. Тоест, това е един вид псевдоспестявания, които не бива да се допускат за бъдеще. Трябва да ги констатираме и съответно да бъдат компенсирани вложителите, а не да бъдат те да дължат пари на банката. Така че този проблем е сериозен и когато вие като съзаконодател приемате законодателни актове, трябва също да сте наясно да искате информация, когато получавате финансов продукт. И това трябва да бъде като изискване заложено на законодателните актове. Тоест банката е задължена да предоставя достатъчно информация. Сега, законодателните актове се приемат по различно време, транспонират в държавите членки. Може би знаете, че около 120 случая, комисията 122 случая бяха посочени на комисията в недалечно минало за преструктуриране на банки. Т.е. комисията трябваше незабавно да реагира в толкова голям, по толкова голям брой казуси. Така че директивата за а, възстановяване и преструктуриране на банките трябва наистина много бързо да бъде преложена и транспонирана от всички държави членки. В крайна сметка е въпрос и за отпускането на държавни помощи банки за, при, при банки за затруднение. Разбира се, че ние правим анализ за това как се развиват ситуацията в различните държави членки. Например, в Испания дружествата за управление на активи, особено в сектора на недвижими емоти, имаше смине през съответни затруднения и ам, лошите кредити могат да се появят в различни сектори. Не само в недвижимите имоти. Тогава може да се появи а, всъщност а, а, дружество, което да работи само с а, лошите кредити в а, недвижими имущество. Те могат да се появят в а, много други а, сектори, така че една, а, едно дружество за управление на активите може да работи с лошите кредите в различни сектори. Така че ние разбираме ситуацията в държавите членки и тези лоши кредити, които не се покриват, са много сериозен проблем за държавите членки. И една от възможностите за решаване на ситуацията е държавна помощ, субсидия и, разбира се, европейските структури. Благодаря ви. Следващ въпрос. Господин Хъкмарк. Много благодаря за информацията, която ни предоставяте за конкурентоспособността на Европейския съюз и все пак да си дадем сметка какво е Европейският съюз. И ние трябва да си даме сметка не само какво правим, какво трябва да направим, но какво сме постигнали всъщност. Сега, по отношение на правната сигурност, ректроактивност е първият ми въпрос. Различните видове а, държавна помощ, данъчни обличения и така нататък. Когато комисията, например, налага финансови санкции за 10 години назад на определени дружества, т.е. тази ретроактивност или с задна данна, това не създава ли правна несигурност за инвеститорите в определена страна? Вторият ми въпрос е следният. Свързан е с следното, с появата на глобални стопански субекти в Европа. Големи световните лидери, големите компании, когато се сливат, те биват третирани по малко различен начин. Те стават в големи страни, те сливания се случват в големи страни. Не само на ниво е, единен пазар, но и на местния пазар. Да. Въпросът ми е по-конкретен комисията. Комисията ще приеме ли Северен поток, ще се съгласи ли с него или не? Комисар, благодаря за въпроса. To, uh, Въпросът е за да дадем сметка на къде вървим. Не само какво сме постигнали, но на къде, какво искаме да постигнем, за да съградим бъдещето. Защото това, което вече сме постигнали, ние си мислим, че е нещо напълно нормално, но това не е така. Ето, това го казвам с оглед на 60-та годишнина от Римския договор. Тоест, това означава, че ние имаме 70 години мир в Европа. Не защото войните напълно са изчезнали от лицето на земята, не, даже напротив. Това е огромно постижение тук в Европа. Ние сме го завоювали. Хубаво е да се спрем за миг и да си дадем сметка какво сме постигнали. Това означава, че всъщност е, са положени много усилия, за да се стигне до тук Правната сигурност е много важен принцип, когато комисията предлага а, нови елементи, нови законодателни актове, когато взима някакви решения. Например, ние трябва да получаваме информация от държавите членки, когато те намаляват или облег... данъчните ставки за определени дружества и така нататък. Ние трябва да бъдем нотифицирани, информирани. И всяко правителство първо трябва да прилага националното законодателство, т.е. от националния парламент и съответно да прилага и европейското законодателство, т.е. вървят ръка за ръка. Аз не съм използвала думата ретроактивно с задна дата, когато аз говорех за държавна помощ. Това означава, че правилата се променят с задна дата. И вие всички, като евродепутати, знаете, че това е огромно изключение, ако това всъщност се допусне и се разреши. То е само в определени случаи. Например, когато данъците не са платени, не става въпрос за а, финансова санкция, а ние отиваме, да речем, 10 години назад и тогава с задна дата се заплаждат а, данъците. Тоест, това е един добросъвестен начин за заплащане на данъци. Сега, за световното лидерство на Европейския съюз ние нямаме ограничения. Ние можем да растем, можем да бъдем лидери. И ние, разбира се, наблюдаваме големите сливания, особено в близко, близко бъдеще, мин, минало. Ако става въпрос за joint venture, се, увеличи се цената и тогава потребителите кажат, не, ние ще оти, се обърнем към някой друг. Е, това е конкуренция. Така, тогава сливането има, има, има, има смисъл. Т.е. в а, вашата страна, да речем, им, се дигат цените, вие обаче се обръщате към на, цените в, или оператори в а, съседната страна, например, таксите за роминг и така нататък. Така че има място за големи европейски компании на единия пазар. По Северен поток Б. И вашия въпрос заместник председателя Шефкович и комисария Кенети анализират различните варианти, правното основание, което ще бъде валидно за тази ситуация за изграждане на Северен поток 2. И надявам се съвсем скоро те ще стигнат до а, конкретни заключения. Благодаря ви. Тибор Цани има думата сега. След това Маркус Вебер. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо комисар. Наистина винаги много ценя, когато вие сте сред нас и отговаряте на нашите въпроси. Бих искал да припомня, че не само договора от Рим беше подписан на 25 март през 1957 година, но и Евроатом. Този договор все още регулира атомната а, енергетика и дейността в а, Европейския съюз. Така, преди 60 години никой не говореше изобщо за възобновяеми енергийни източници. Нямаше такава формулировка в езика и Евроатом определяше всъщност ядрената енергетика. Например, моята страна, Унгария, ако, ако вземеше решение за изграждане на, на атомна електроцентрала, трябваше съответно да се поиска решение за, разрешение за това. Решението на комисията от преди време което дава зелена светлина на унгарското правителство за изграждане на нова атомна електроцентрала в Унгария, защото, между прочим, старата е с ам, остаряла руска технология. А, и това е, е, е решение, което е подкрепено от а, унгарското население, т.е. унгарското население не подкрепя това решение, но унгарското правителство всъщност е, е решило. Разбира се, унгарците трябва да се сменят правителството, ако искат в един момент, но към момента решението на правителството е да се изгради наистина нова атомна електроцентрала, нов АЕЦ. Аз разбира се не обвинявам комисията. Напълно разбирам правилата, но аз не съм удовлетворен от решението на комисията, което подкрепя това правителство, решение на правителството. Искам да ви припомня, разбира се, един от аспектите тази проблематика. Може би това е пропуснато при вашите анализи. А именно, унгарското правителство ясно забранява на някои а, фирми да участват на пазара. Тоест, те например, не издават никакви разрешителни за проекти, свързани с вятърни турбини, налагат даже много високи дамъци на фирми, които произвеждат възобновяема електроенергия и така нататък. Та въпросът ми е, дългосрочен а, а, план, смятате ли да проследявате това развитие в Унгария или това е просто някакво временно решение? Well, as, as you say, uh, you know very... Както и вие казахте, е, много добре познавате правилата, отблизо следите този случай. За мен е малко странно, честно казано, защото аз самата не съм за а, е, атомната енергия. В моята собствена държава нямаме такава и а, е, смятам, че това е обосновано. Но Разбира се, уважавам факта, че евро, енергийният микс е избор на държавата членка и е, правителството на държавата членка. И в решенията, които взимаме в комисията не са заради то, за това дали едно правителство може да вземе или не дадено решение. Те са за това дали ще се дава държавна помощ. И тогава държавите членки трябва да е, поемат определени ангажименти, за да сме убедени, че не се нарушава конкуренцията в пазара на електричеството. И те са го направили. Е, моята колежка Жбета Биенковска разгледа процедурите, дали те се следват, дали се спазват и е, колегата Канете разглежда много важния въпрос за сигурността. Има ли достатъчно правомощия регулатора да разгледа възможностите е, за сигурност. Въпросите свързани с сигурността. И когато се вземат такива решения, вече зависи от унгарското правителство. Това, което вие споменавате за непредоставяне на разрешителни е, от тук нататък за е, вятърна енергетика и така нататък. Ако получим конкретно оплакване, ние ще разгледаме въпроса. Не заради разглеждане на конкретното а, разследване на Тупакс, но ако а, има а, такова оплакване, ще а, се заемем с проучване. Ален Ламасур има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашата отлична а, презентация и а, поздравления за вашите дейности. Дългосрочен въпрос от мен. В него няма каквато и да е била критика, било то пряка или непряка, по работата на комисията и а, вашата конкретно. Във вашето въведение вие се спряхте на ситуацията с Националната органи за конкуренция. А, техният статут от административна гледна точка а, е от една страна в рамките на комисията, а, а, от друга страна независим е този орган, а, но по, а, казва опита, че има такъв смисъл. Ето, а, вие сте един толкова качествен комисар, който ни впечатлява. Но в същото време а, поставяме европейската конкуренция в една малко деликатна ситуация. Може, могат да ви а, обвинят, че да речем способствате за някакъв вид по-специфична политика политика в областта на промишлеността, от друга страна, че не подкрепяте изцяло политиката в економическата област на комисията, на която сте член. И не смятате ли, че в бъдеще Европейския орган за конкуренцията не би не смятате, че в бъдеще а, той би могъл да бъде съвсем независим, макар това да налага промени в договора, за да може а, да бъдат съвсем а, е, независими неговите процедури, като например американския му а, еквивалент FTC? Благодаря много, защото според мен този въпрос наистина трябва често да се обсъжда. Както казвате, независимото вземане на решения е най-важният момент за надежността на нашата работа, за да има доверие в нея. Ако а, има а, въпроси а, и се по някакъв начин подрива а, начина на вземане на решение, няма как да има и приложение. Начинът по който ние работим е такъв, че да се избягват максимално влияние и предразсъдъци. Гледаме, разбира се, и човешките права. В този смисъл смятам, че нещата са наред. Изключително внимателно а, сме разработили текста на предложението, което сега правим, за да можем да спазваме националната административна култура, историята на националните органи за конкуренция, но в същото време да а, предложим повече правомощия и повече гаранции за независимостта на вземането на решение. Защото националните органи трябва да работят точно така, както вие казахте. Знаете, френския орган, те са изключително смели, ясни, но и не винаги прави. Защото са независими в начина по който действат и в областите, в които работят. Точно така и трябва и да бъде. и се способства за това именно с нормативните гаранции. Е, именно заради това се надявам, че ще работите с нас, за да постигнем тази цел. Но приемам предизвикателството да държа отворени очите си по отношение на независимото вземане решение в портфолиото за конкретно способността в комисията. Все пак обаче се радваме, че до момента в, от страна на съда не са поставени под въпрос нашите решения от гледна точка на независимост. Кио има думата. Благодаря, господин председател. Добре е дошла на а, комисарката. Отново по тези органи приветствам съобщението да бъдат укрепени те и засилени и съм съгласна, че независимостта е много важен въпрос. Все пак обаче, моят въпрос, какъв механизъм предлагате, за да се гарантира последователност в държавите членки по отношение на вземаните решения и по отношение на приложението на правилата за конкуренцията? И втория момент, на който искам да се спра, инвестициите в високотехнологичния пазар – приоритет, който изцяло подкрепям на комисията. Разнообразен пазар означава най-добър вариант за потребителите. Но прочетох, че руските органи за конкуренция миналата седмица е, е, са решили, че а, а, а, Apple е бил в а, неправомерни а, отношения с разпространителите, за да се фиксират а, цените. 69% е бил маржа за Apple, а само 3,3% са инвеститори, е, инвестирани. Един случай в мой избирателен район с Хайнекен глобална мултинационална корпорация, както знаете, е, иска да е, закупи Паптабът, което означава, че ще е, разполага с 50% от пазара на потребление на бира. Бихте ли се а, притеснили от това доминиращо положение на Хайнекен в случая? Потреблението на бира е много важно и в други държави. Доста дълго една а, датска бирена а, фирма имаше изключително голям плакат на летището в, Капен, в Копенхаген, където се казваше Добре дошли в най-щастливата държава в света. Сега вече сме на второ място след Норвегия, но може би ще се класираме отново на първо. Не знам за случая, не знам евентуално ако го разглеждаме кога ще бъде, но причината, преди която работим толкова добре с националните органи, това е по първи въпрос, е, че заедно работим в Европейската мрежа за конкуренция. И а, това е мрежа, която няма много излишна официализация, а, но пък а, много сериозен обмен и а, много до, добър смисъл има от нашето сътрудничество там и можем да разгледам различните области, и а, да се развиваме в същата посока. Много ефективно е това сътрудничество и също ми допада подхода, че а, ние имаме а, отговорност на европейско равнище, но все пак сме по някакъв начин равнопоставени. И е много добре това както за прозрачността, но и за припознаването на работата, която се върши от националните органи. Ние иначе нямаше как да свършим тази работа. Комисията не може да работи във всички държави и в същото време да защитава и закриля своите граждани така ефективно, както успява до сега. Тоест това е много важно за нас. Създавахме механизъм за рано предупреждение, за да може, ако една ако един орган поеме даден случай, който всъщност се окаже по, с по-широка важност и за други европейски държави, така че бързо да се координираме и да видим кой ще поеме задачите. И това ни поставя в положение да можем да се координираме по-близко. Телефоните, цените на телефоните, за нас е важно да има предлагане на най-различни телефони, не само Apple. Това е една фирма, която да предлага, е, да предлага един вид телефон. Трябва да има много, които предлагат много различни марки, които се използват всички за търсене в интернет, имейл и говорене по телефона, ако изобщо някой все още го прави. А, и смятам, че а, това е принципът, на който трябва да се работи. Ивана Матич следва в моя списък. Заповядайте, Ивана. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за е, изложението ви и за добрите отговори, които давате на нашите въпроси. Моя въпрос е за конкретен случай в Харватия и Националната агенция по конкурентоспособност. В цементовата индустрия едно придобиване, малка транзакция без негативни е, ефекти върху вътрешния пазар според нашата агенция в южната в Южна Далмация, е, регион сравним с датския регион Нордиленд и придобиващата фирма има около 4 милиона продажби годишно, продажби на 4 милиона. Разбира се, нашата агенция цели да осигури доброто функциониране на вътрешния пазар, по-добрите цени, по-добър избор за потребителите, но и растеж и заетост. Това е и вашата цел. Но в този случай Хрватската агенция за конкуренция, която следи случая доста дълго, се противопоставя на оценката на Генерална дирекция КОНТ по същество и по процедура, защото а, там се казва, че няма съображения свързани с конкуренцията и може да се позволи а, придобиването. Генерална дирекция Конт обаче игнорира или не взема предвид становището на, на Харватската агенция, което за една нова държава членка не способства за доверието в европейските институции. И мисля, че такъв вид функциониране не е похвално, като че ли се едно а, не, не а, признаваме а, присъствието на различните институции, едно негативно решение би отложило придобиването и в крайна сметка ще има негативен ефект върху економиката и пазара. Um, Трябва да кажа, че а, този случай е конкретен и в двата смисъла на дума. През април, мисля, че предстои все пак окончателното решение, 18, ако не се лъжа. Този случай започна с това, че първо ние разбрахме, че имаме правомощия по случая. А, вие сте права, че е много специфичен малък регион в Далмация, но много голяма фирма, а, предприятие за цемент, което има изключително сериозно присъствие в Европа. Така че а, предприятията, които са в Далмация, са големи. Тогава не беше поставено под въпрос решението ни, тогава, когато първоначално го оценихме, а в последствие от предприятията създаде въпроса дали действително не трябва ние да оценяваме. Унгарските власти също оценяват, хърватските органи все още не го правиха, затова и остана при нас този въпрос. озадачавам се, че казвате, че не се изслушваме и че се игнорираме, защото в крайна сметка не се съгласихме, но аз намирам, че много добър диалог върви и хрватските органи също а, ни слушат и все пак е важно да има приносът от една страна от националните органи и спорът за а, юрисдикцията а, е по-важен по същество в а, случая с цимента. Тук ставаше въпрос за а, конкретен вид цимент, но е много важно да има достъп до този продукт на, на добри цени и както вероятно знаете, това не е стока, която много често пътува и много далече. И не на последно място, редица случаи в този сектор последните няколко години а, имахме и ние прилагаме същите стандарти и в този, както и в другите а, случаи, които разглеждаме. И целта ни е да има конкуренция на пазара, за да може тези, които се занимават с строителство, да имат избор и достъпни цени. Ние използваме едни и същи процедури навсякъде в Европа. Това, че става въпрос за един малък регион от Европа, не е съотношение. Не на последно място, Алфред има думата. Благодаря, господин председател. Три въпроса от мен. Втора година подред Европейския парламент със своите доклади говори за генерална дирекция конкуренция и а, която изготвя насоките и тези, които спазват насоките. Смятате ли, че трябва да се преодолее а, с този това несъответствие в различните функции на Генерална дирекция конкуренция, като а, издаваща правилата и прилагаща правилата? Когато и отговаряхте на въпросите на Европейския парламент е, по време на вашето изслушване, вие казахте, че е, една от вашите цели е да има е, дух на конкурентност, но това зависи и със сътрудничеството на Европейския съюз с традиционните партньори и също с развиващите се економики. Може ли да ни информирате е, как върви тази дейност, е, споразуменията за конкуренция с трети държави? И накрая, по е, тази тема. 9 ноември миналата година се, а, събрахме отново в нашата комисия, за да а, обсъдим едно споразумение а, 9 октомври 2008 съвета измени тогавашната ам, се намеси в процеса и сега вече имаме сета, споразумението с Канада. Как бихте коментирали? вече е така. Имаме различни отдели, които се занимават с определенето на правилата и използването на правилата. Една част от генералната дирекция, която занимава с общите политически въпроси, разработването на правилата. Тази, този отдел, вътрешен, вече е установен. Но по-важното е, че когато променяме правилата, с които работим, например, последно а, изключението за а, географско блокиране. Общото блоково изключение, извинявате, а, всъщност тогава какво правим? Казваме какво предстои, а, слушаме се в държавите членки, които ни дават своя принос, приемаме част от коментарите им, обясняваме защо други не можем да приемем. След това провеждаме а, втора консултация, за да чуем обратната връзка от тяхната обратна връзка. Така че както и да се организираме вътрешно, е важно, когато определяме правила, а, по един изключително активен, отворен начин с участието на всички от общността, които а, са свързани с това. Международното сътрудничество. Започваме в момента с много споразумение а, от а, второ поколение с Япония. А, имаме първоначално съгласие и се опитаме да работим много близко в опозримото бъдеще. В края на април ми предстои пътуване в Китай и ще обсъдим как да работим заедно. Миналата година, след датата, която споменахте, е, изготвяме документ в областта на сливанията, тъй като е много важно за предприятията да знаят какви са процедурите, както и за органите в Китай, например, какво очакват като информация самите предприятия. За нас това е важна роля и се е, е, също участваме в международната мрежа за конкуренция. За съжаление, Китай не участва в тази мрежа. И през май също е годишната конференция на тази международна мрежа е, и аз ще отида в Порто, за да участвам в нея. Прав сте, много е важно с е, съвета да се съгласим за минаването на а, споразумението второ поколение с Канада и колкото може по- скоро и тук, за да работим в близко сътрудничество с глобализацията и с скоростта на стопанската дейност, трябва а, органите за конкуренция да поддържат също една добра скорост, за да имаме не само а, стопански подход, но и такъв за опазване на правилата. Благодаря ви, нямаме повече време. Благодаря, госпожо комисар, благодаря за търпението, благодаря за отговорите, е, този цялостен подход. Е, е, винаги сте добре дошли при нас. Надявам се да продължим това отлично сътрудничество, на което се радваме в момента. Аз явно злоупотребявам с търпението ви, защото понякога отговарям прекалено дълго, извинявам се за което, но с удоволствие ще се върна отново. Особено по предложеното законодателство съм готова да говорим отново. Председателят обеща това да бъде приоритет и се надявам да бъде такова. Благодаря ви аз. You have all your Продължаваме. По дневния ред идва време за гласуване. Надявам се да носите картите си за гласуване. Първа се опитва да си намери картата. Намерила я е. И моята е тук. Иначе нямаше да председателствам. Може ли да изпробваме системата в началото? Тест. The test is open. И така, моля, гласувайте. Okay, comes up. Oh, I don't see it. Everyone voted? Всички ли гласуваха? Ивана has not yet voted. Ивана не е гласувала. И Кейт не е гласувала. Whom else do I see in my radar? But for the moment it looks good. Нещата изглеждат добре. Няма група в момента, в която а, има допълнителни членове. И така, създаване програма на Съюза подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 17-2020. 2020 our rapporteur was uh, Philip. И така, нашия докладчик е Филип Ламбер. Той не присъства. Имаме споразумение от първо четене. Докладчика го няма, нека да гласуваме. Кой е за? А не, електронно гласуване, заповядайте, моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравления на екипа преговарящи. След това къде се споменават? А, да, създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014-2020 година. Докладчик е госпожин Столожан. Заповядайте, ако искате да вземете думата. Не сте длъжен. Благодаря на гостите в Сянка, благодаря на колегите, които допринесоха, благодаря на докладчика господин Глотиери, който проведе отлично преговорите. И аз благодаря. Нека да гласуваме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Uh, Прекратете гласуването. 41, 2 против, 4 въздържали се. Поздравления на докладчика, както и на екипа. Нека сега гласуваме а, по Европейски фондове за рисков капитал, Европейски фондове за социално предприемачество. Предложение за регламента. Сирпа Пиети Кайнин е докладчик. Започваме с компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 131. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 133. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 135. За против, въздържали се, хвърля се 136 за, против, въз... против. Сега за ли сте или сте против Берванш? И аз така си помислих. Въздържали се. Всичко е наред. But I think you are strong enough. Мисля, че ще оцелеете. Ще оцелеете. We do a check. Проверка. 136. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 137 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 12. Моля, гласувайте.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 28 е оттеглено, 190 е същото, затова 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 с изменение на докладчика. Отделно ли искате да бъде гласувано? Заедно. Целият текст. 202 плюс устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 210. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 42. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 215 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. Изменение 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да гласуваме всичко заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис К. За. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 260. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 261. Сусно изменение на докладчика. Гласувайте изменението с устното изменение. За. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Л. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 268. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съжалявам. Саид. Точки. 75. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76. За против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, 80 за. Трябва да направим проверка. Гласуваме 80. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85 и 86 са оттеглени. Не, включени са. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 94. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97. 97. За. Против. Въздържали се. 98. За против въздържали се. Приема се. 5 за против въздържали се. Приема се. 99 за против. А не. Пада, пада. Прав сте. 100 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 101 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, не се отхвърля, тъй като не е прието. 103 за, против. Почвам отново. 103 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Нека да проверя. 103 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Мисля, че е отхвърлено. 105 за, против, въздържали се. Същото мнозинство приема се 106 за, против, въздържали се, отвърля се компромис О, за, против, въздържали се, приема се 114 за, против, въздържали се, приема се П за, против, въздържали се, приема се 12, 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 9 идентични за, против, въздържали се, приема се. Следващата част, изменение е се. Може ли анблок да ги гласуваме? Ако... Чудесно, каква е изненада. От 70 до 73 анблок, моля гласувайте. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Стигаме до предложението на комисията. След измененията, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се с 44, 4 против, един въздържал се. Поздравления на докладчика. И сега стигна до гласуването по решението да се влезе в преговори с съвета, нали така? Електронно ли е това гласуване? Не. Кой е за? Да започнем преговори. Кой е против? Въздържали се. А не, трябва електронно да го направим. И аз за това попитах но имате нужда и от цифра. Ми аз за това попитах. Започваме гласуването, започнат преговори или триалог, както го наричаме. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 45 за, 4 против. Силен мандат за нашия преговорен екип. И мисля, че това е последното гласуване, ако не бъркам. И това е тъщен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка. Господин Гергиос Кирцус е нашия докладчик. И така, започваме с компромис. А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 81. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84, за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте по 84. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 няма да се гласува, затова стигаме до компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис G. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 105. За против, въздържали се. Електронна проверка по 105. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Инта 18 за. Против. Въздържали се. Мисля, че бе отхвърлено, но нека да гласуваме по него. Гласуваме по Инта 18. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Но не бе видимо. Компромис хаш. За против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 6 за, против, въздържали се, приема се. Тран 13 за, против, въздържали се, приема се компромис и за, а не, сусно изменение. Едно изменение. Да, започваме с гласуване по устното изменение. Кой е за устното изменение? Против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно по устното изменение, свързано с компромис И. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. На това му се вика демокрация. Сега гласуваме по компромис и с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 123. За? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля гласувайте по 123. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 124. За. Против. Въздържали се. Приема се. 141. За. Против. Въздържали се. Мисля, че бе отхвърлено. Нека да направим проверка по 141. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И за това всъщност исках точно по този начин да подходим. Тран 7, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис Джей. Компромис Йот. Да, против, въздържали се, приемате. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Компромис К Б. Да, против, въздържали се, приема се. Изменение 216. За, против, въздържали се. Отново не е съвсем ясно, така че ще гласуваме. 260. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Да, Отхвърля се с един глас. Това не е мой проблем, каза председателят. Два пъти попитах дали всеки е гласувал. Явно сте пропуснала. Отхвърля се предложението. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е, КБ и устно изменение. Кой подкрепя устното изменение? Кой е против? Въздържали се? Да, гласуваме сега устното изменение. Може да гласувате. Всички ли гласуваха? Силви, ви... Силви и Вили гласувате? Гласувахте ли? Да, грижа се за всички, защото липсва един глас. Все още може да гласувате. Вече се при... Да, приема. Приема се. Сега. А, компромис КБ2. За, против, въздържали се. Приема се. 295-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 и 4 няма да гласуваме. Изменение 10 за, против, възражали се, ем, приема се. 15 се приема, компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се. Ще го гласуваме. Може да гласувате 152 изменение. Всеки ли гласува? Приключи гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение на 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Някои от социалистите може ли да гласувате, за да разбера какво става? Сега, седмо изменение на 9. За, против, въздържали се, приема се. Осмо, за, против, въздържали се, приема се. 9, 12, за, против, въздържали се, Приема се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 11. За. Против. Приема се. Приема се. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 162. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 12 за, против, въздържали се, приема се. Инта 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, възражали се. Отхвърля се 179 за, против, възражали се. Отхвърля се 184 за, против, възражали се. Отхвърля се 202 за, против, възражали се. Отхвърля се 204 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис П. За, против, възражали се. Приема се. Тран, тран 4 за, против, възражали се. Приема се. Тран 5 за, против, въздържали се, приема се. 217 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на параграф 20 за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст по параграф 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. 9.14 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, въздържали се. Ще го гласуваме. 234-то изменение може да гласувате. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Ще гласуваме оригиналния текст. Приема се. Компромис У. За против, въздържали се. Приема се. Изменение 239. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 242. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 243. За. Про... Против. Въздържали се. Отхвърля се. 249. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 252. За. Против. Въздържали се. Не е ясно гласуването. Гласуваме електронно 252 изменение. Може да гласувате. Всички ли гласуваха? Приключи. Гласуването отхвърля се. 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 255 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Същото е мнозинството. Просто само да ви кажа. 256 за, против, възражали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се. Да, и аз вече се губам. 262 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 263 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Същото а, мнозинството, доверете ми се, не се притеснявайте. Трам 3 за, против, въздържали се, приема се. Тран 9 за, против, въздържали се, приема се. Тран 10 за, против, въздържали се, приема се. Тран 11 за, против, въздържали се, приема се. Тран 12 за, против, въздържали се, приема се. Инта 7 за, против, въздържали се, приема се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст, седмо допълнение. Приема се. Компромис В. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 267. 267. За, против, въздържали се, отхвърля се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, изменения на баджет 7 8 няма да се гласуват. Компромис 9-1 прието, 9-2 прието. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. 9-13 за, против, въздържали се, Приема се. Инта 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Хикс. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 274. За. Против. Въздържали се. Прието е. 275. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 279. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9-9 за, против, въздържали се, приема се. 9-11 за, против. Вие сте за, а колегата ви е против. Добре, ще го гласуваме. 9-11, гласуваме. Може да гласувате. Край на гласуването. 19 на 21 беше, нали? А, да, отхвърля се. Аз не гласувам, не натискам бутоните. Така. Отхвърлено е. 9 15 За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 1. 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 280. За. Против. Въздържали се. Трябва да го гласуваме. 280. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Добре, че ми дадохте малко време. Сега оригиналният текст към допълнение 8. За, против, Възражай се, приема се. Компромис, Y. За, против, възражай се, приема се. Компромис Z. За, против, въздържали се, приема се. 300. Извинете, компромис. Z. Бис. Z. А. За, против, въздържали се. Приема се. 312. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Инта 8. За, против, въздържали се. Приема се. Инта 9. За, против, въздържали се. Приема се. Инта 13. За, против, въздържали се. Приема се. 30 параграф, първоначален текст, оригинален текст, приема се. 314 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме към преамбюла. АА. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. Оригинален текст. Точка Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ за против въздържали се приема се. Изменение 24 за против въздържали се отхвърля се. 25 за против въздържали се. Въздържа... Вие се въздържате или сте против? Добре, ми трябва да го проверим. Гласуваме 25-то. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се, да. 26 за, против, въздържали се. Отхвърля се, 27 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис АЦ за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис АД за, против, въздържали се. Приема се. Преминаваме към АЕ, компромис АЕ, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Гласуваме 48 на начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 49. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Има проблем някакъв ли? Е, значи всичко е наред. Да, отхвърля се. Оригинален текст на е,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 Въздържали се. Приема се. Изменение 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Тран С. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Гласуваме. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Именно заради това реших да гласуваме. Да, отхвърля се. Оригинален текст, цитат 2, 3 и 4 гласуваме заедно. За, против, въздържали се. И двете са прияти. Изменение четвърто за, против, Да, и това трябва да го проверим, приятели. Изменение четвърто. Начало на гласуването. Трябва да му дареш подарък. That is not a gift. Has everyone voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Ще дадем подарък, но не с подкрепа на вашата група на Пабло. Така, стати 5, 6 и 7 за против, приема се. Пето изменение се приема. Оригинален текст 8 за против, възражали се, приема се. Изменение 6 да, за против, възражали се, приема се. Цитат 9 и 10 заедно за против, въздържали се, приема се. They fall, so we come to nine. In favor, against, abstentions, adopted. Ten. Сето за, против, възрежали се. Прием, приема се. 12, 12, 13 за, против, възражали се. Приема се. Изменение 11 за, против. Да, Извинявам се, но и това ще го проверим. Изменение 11. Гласуваме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Не беше толкова ясно, когато гледах към аудиторията. И последното табло. Изменение 12. За. Те ще са много доволни в Испания. Приема се. И сега гласуваме целият текст електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Ако искате да видите името си в протокола, че не сте участвали, ако не искате да го видите, сега трябва да гласувате. Така, край на гласуването. Приема се. 37 за 7 против, Дама, въздържали се, така че поздравления на докладчика. Така, сега ще дам а, думата на моята колега, представител на Нежния пол, която ще продължи. Извинете, извинете, може ли да дадете думата? А, има терористична атака. Исках просто да ви информирам за терористичната атака пред Британския парламент. Thank you, ladies and gentlemen. If we can restart the session. Um, it's my pleasure as chair here to... И така, дами и господа, е, да е, продължим с днешното заседание. С удоволствие за втори път приветствам Елке Кьоних е, за втори път днес. Днес след обед тя е сред нас като председател на Единия съвет по преструктуриране. Сутринта я чухме по темата за централните контрагенти и режима за тяхното спасяване преструктуриране. Сега вече тя не е част от панела, тя е сама сред нас. И така, през тази година, тя е за първ път сред нас, но и миналата година, чухме доклад от нея информация и мисля, че всичко, което тя има да ни разкаже. Е изключително важно за нас процесите по различните елементи от организирането на инфраструктурата на, на европейските пазари, така че с радост ще чуем сега. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие отново да се обърна към вас и отново трябва да кажем, че днес е тъжен и труден ден за Брюксел. Вече трябва да кажем, че е тъжен ден и за Лондон днес, но да преминем към нашите теми. Нека да не повтарям къде, докъде сме стигнали с организирането на агенцията и така нататък. С удоволствие ще отговоря на въпросите по този повод, ако имате такива. Но все пак, с поглед назад. от преди 10 години 2007 година до сега много неща се промениха. Надзора се организира и промени. Изискванията за капитала много се увеличиха, много повече капитал има в банките. Беше създаден Банковия съюз, огромна стъпка и нов режим за преструктуриране беше въведен и в момента обсъждаме такъв режим и за централните контрагенти. И мисля, че ние винаги се грижим за нещо друго, което трябва да направим, но има нещо, което ми дава доверие, едно е изследване на Централната банка, което показва, че най-добрите европейски банки, 26, а, мисля, а, те изследват, а, ще могат да оцелеят без зараза помежду си, ако една от тях фалира. Смятам, че много сме постигнали за гъвкавата устойчивост на банковата система и а, за устойчивостта на банките, но все пак мисията не е постигнала. Още а, много остатъчни въпроси има в държавите, членки, в институциите, за други е трудна труден прехода към новата рамка за някои пазари, за някои банки, но е важно тези въпроси да бъдат разгледани колкото може по-бързо и то по начин, който не поставя общата рамка за банковия съюз в опасност. Ще става на Даниел Нюи утре да ви говори за надзорния комитет и тяхната трудна работа. Но най-общо смятам, че не само сме по-добре подготвени а, за евентуални банкови фалити днес, но и убедено можем да кажем, че а, повечето банки като брой, дори и по-малките, са в такова състояние, че не заплашват стабилността на пазара и могат да преминат към обичайни процедури за несъстоя... несъстоятелност и да бъдем ясни, ако една банка фалира, това не е а, проблем на системата, може да се служи, случи, случва се. И нашата работа е допълнителната структура за осигуряване за банки, които имат огромно въздействие на пазара. За тях се грижим ние. И това ще се използва единствено и само като стъпка, структурирането, когато то е в обществения интерес. И сега а, прескачам част от коментарите си и казвам, че трябва да се спреме законодателството за несъстоятелност. Това е другата страна на този триъгълник. И третата е схемите за гарантиране на влоговете. МРЛ, минималните а, нива на а, поемане на загуби, което вие споменахте, банките а, попадат в нашия обхват с това отношение. А, определянето на собствено ниво на а, нива на а, а, своята ам, допустими пасиви и минималните изисквания към тях ам, са все важни елементи, които са ам, нашата работа в момента и ние е, изготвяме указания, насоки как да се преодолеят тези трудности и е, също изготвяме и нашите указания по МРЛ. Основната то ни заключение 2016 година по МРЛ беше а, на основата на изследване на 17 банки, а, че в европейския пазар има някои, но все пак не а, големи трудности, не толкова високи изисквания, каквито се изчисляваха преди, между 110 и 200 милиарда. 8% прак, за който така говорихме, е проблем за много малък брой банки, защото в много от случаите самото приложение на делегирания акт води до по-високи изисквания за банките, така че там няма нужда да се вълнуваме толкова за прага. И както не веднъж съм казала, казвала, че МРЛ не повече от 8% от общите ам, допустими пасиви ще се изисква за най-големите банки в банковия съюз. МРЛ всъщност е въпрос, свързан с достатъчно капитали в банките, така че да е ясен въпро... отговор на въпроса кой плаща, откъде идват средствата и къде отиват. Качеството на МРЛ и много подробности, свързани с него, ще се обсъждат в следващите няколко месеца. Това не е усилие, което можем да направим наведнъж и ще трябва да отделим тази година и вероятно и следващата, за да свършим добре тази работа. И така, освен тези изисквания, имаме и други области, в които трябва да работим. Ще трябва да се погрежим за въпроса за сътрудничеството и продължаването на критичните услуги след преструктуриране, а, способността да набират средства на банките, ликвидност да имат, това е основен въпрос, по който не можем да работим сами. Имаме нужда от централните банки, които трябва да говорят а, с нас, да работят с нас, достъп до централните инфраструктури, обратното на това, което обсъждахме тази сутрин, възстановяването на доверието в пазара, все теми, по които трябва да работим и смятам, че всички трябва да сме а, съвсем реалистични. Настоящата година, 2017 година, а, ще е свързана с, с прилагане на действие, на планове и постигане на целите стъпка по стъпка и а, е, това са процеси, които започнаха и миналата година и трябва да продължим да вървим в правилната посока в следващите години. Една тема, която вероятно ще представлява интерес за вас като представители в Европейския парламент, плановете за реструктуриране. Много се говори за многоетапните различните е, е, входни точки или единна входна точка. Е, това са планове, които е, не могат да са е, един вариант за всички. Е, едно решение за всички варианти, просто зависи за все, от всеки отделен случай. Когато подготвяме нашата стратегия за е, реструктуриране, ние определяме МРЛ според обстоятелствата и сме готови да работим с държавите членки в рамките на Банковия съюз, но и в целия Европейския съюз, да проработят тези стратегии. Няма дискриминация срещу държави, които не са членове на Банковия съюз. Нека само още едно изречение да кажа за единния фонд за реструктуриране. Събрахме вноските за 2016. В момента работим по тези за 2017. Все още има доста елементи, които трябва да разгледаме за приложението на нашата инвестиционна стратегия. В момента това не е толкова спешно, тъй като лихвените проценти са негативни, но все пак е нужна една едно допълнително осигуряване за мрежата за заемане на средства и такива договорности вече имаме с всички държави членки. И накрая няколко а, думи за предложението на комисията по това как да се приложи ТИЛЕК с, в европейската мрежа. Приветстваме предложението, но а, имаме и някои а, забележки. Става въпрос за предложението за е, капацитета за поемане на цялостна загуба. Е, осем институции участват в е, настоящите преговори. Те са от стълб 2 от изискванията и подкрепата на Европейския банков орган имаме и смятаме, че до момента е добре свършена работата и следва и друг момент, изключително чувствителен за координацията и вероятно за другите банки. И последен момент, ще спра след него и с удоволствие ще отговоря на въпросите, но е много важно органите за реструктуриране да имат гъвкавост, гъвкавост, за да адаптират МРЕЛ и имат нужда и гъвкавост по отношение на времевия компонент. Така че всяко едно предложение, което намалява гъвкавостта на тези органи, ще е обект на нашата загриенженост. Приключвам с последно изречение. Много предстои, което трябва да извършим и в банковия сектор, и а, е, по отношение до политиката, но а, е, единия съвет по преструктуриране е готов а, е, да предприеме преструктуриране, но разбира се, не го ням, имаме търпение, а, не е нещо, което да държим да се вземем. Има думата НП. Благодаря. С МРЛ и ТИЛАК ще започна общата способност за поемане на загуби както и е, вие споменахте, става въпрос, е, че ако няма достатъчно изпълнение на изискванията за капиталови буфери, буфери това не се задължително дължи на липса на реален капитал. И се предвижда и гратисен период преди приложение на санкциите. Има избор между разпоредби в а, за законодателството и някаква преценка, както вие го нарекохте, гъвкавост. И когато разглеждаме измененията, виждаме, че комисията е подбрала период от 6 месеца, автоматичен период за е, гратисен период от 6 месеца и доколкото долавям, вие не сте доволни от този подход. Та въпросът ми е какво би било добро решение да се предостави допълнителната гъвкавост, нужната гъвкавост, за да се стигне до ефикасни резултати. Това е един въпрос. На второ място, съвсем накратко по административните въпроси. Вие все още не сте подписали меморандума за разбирателство с комисията, доколкото разбирам. Дали е възможно да коментирате, има ли надежда в това отношение и също, що се отнася до административните разходи за е, единния съвет по преструктуриране. Е, все още предстоят два е, делегирани акта от комисията. Как виждате окончателния вид на тези два, да ги наречем, административни въпроса? Благодаря. Благодаря за въпросите. Когато говоря за гъвкавост, имам предвид по-скоро факта, че броя, процента за МРЛ трябва да зависи от всеки отделен случай. Тоест ние трябва да определим Хикс или Y в зависимост от сложността на групата. А като коментираме гратисния период, който а, вие описахте, да, права сте, ние не сме доволни от 6 месеца. Има случаи, в които 6 месеца са съвсем достатъчни, но има и ситуации, в които е, веднага виждаме, че нещата не вървят добре и няма да има достатъчни капитали за спасяване. Така че можем да поискаме одобрение за преструктуриране от органа, да няма автоматизъм, за да има достатъчно време. Естествено, никой не може да възстанови и да генерира капитал за дни. Но трябва да видим и кол... какви точно обстоятелства се намира съответната банка. Що се отнася до комисията, много добре се сътрудничим. Няма нормативна необходимост от меморандум за разбирателство. И не може да си представите колко въпроси повдигат е, адвокатите и как трябва да се обмисли кой какво прави и защо. Това е причината да нямаме меморандум до момента. Но все пак, не на последно място административните разходи. Вие сте права, малко е деликатна ситуацията. Комисията предстои да завърши делегирания акт за това как да се възстановяват административните разходи на единния съвет по преструктуриране от целия а, сектор. В момента сме в предварителните а, разпоредби. Системно значимите банки от 2014 година, административния бюджет на а, единния съвет го формират те и а, се надяваме делегирания акт да се а, финализира следващата година, за следващата година. От името на социалисти и демократи Първанш Берес. Благодаря, госпожо Кьонинг. Искам да се върна на а, лошите кредити а, и предложението, което беше направено в това отношение. Това предложение позволява да се изправим пред един от проблемите, които познаваме, а имаме кога, когато няма готовност да се намесим при а, един проблем, а, но върви и също така съществува и проблема за сговора между участниците на пазара. можем да се позовем и на опита на Обединеното кралство, които действаха с смесен подход при Northern Rock, и а, така успяха да стигнат до някои видове решение. Ще направи комисията предложение в този смисъл? и кога можем да ги очакваме. И също по-общо искам да се върна на един проблем на цялата инфраструктура, която изграждаме. Вие не гледате много благосклонно на това предложение на председателят на Европейския банков орган, но чисто економически и най-общо извън вашия мандат, Европейския съюз има смисъл да разглежда а, тези въпроси, независимо от а, нуждите на всеки един участник на пазара. И така въпросът ми е как а, а, се ангажирате в диалог с тези, които имат по-широка визия в това отношение. Thank you for the question. Благодаря за въпроса. Въпросът беше как да се справим с просрочените кредити. Това е въпрос, който е за Европейската централна банка, т.е. за колегата ми утре сутрин. Сега, ако искаме да коментираме предложението на Инвестиционната банка. Всички ме съгласни, че просрочените кредити са наследствени въпроси, които трябва да бъдат решени. Аз лично се съмнявам, че едно предложение, което включва всичко в една европейска лоша банка, ще спечели, защото има апетит на инвеститори за дефинирани портфейли, а не за хоризонтални портфейли, но с технически въпроси. По предложението на Инвестиционната банка има някои технически дискусии, по които имам съмнения. Едно от тях е свързано с економическата стойност, която не е пазарна, а реална, и след това да има механизъм за обратно действие. А, мисля, че това върви точно обратно на смисъла на истинска а, продажба, т.е. да се изчисти баланса. От тактическа гледна точка аз а, смятам, че имаме нужда от такава европейска рамка, имаме нужда от а, възможност малките банки да тръгнат напред. Не мисля обаче, че искаме система, посредством която публичните средства влизат и не се вижда как излизат от системата. Така че имам резерви. Нужна е прозрачност и следва да се намери рамка, която да подкрепи по-малките институции. Не мога да коментирам за Northern Rock, тъй като не съм запозната с подробностите около Northern Rock и транзакциите там. Кой носи отговорност? Най-вече банките. Надзорника на банките сега предприема действия. Видяхте предложението, което идва от ЕЦБ. И Това е тема за комисията. да се помисли за рамка. За това дали ще има преструктуриране на лоша банка. Но това не е решение на проблема. Надявам се това да се реши по време на проблема, а не когато започне преструктуриране. Мегел Вегас. Заповядайте. Но. Няма го. Може да се върнем към него. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря, че сте днес с нас. Радвам се, че искате задълженията и пасивите да останат на процента, който споменахте. Що се отнася до общата способност за загуби? лесно е, може да се сметне. Ако приложим тези 18% на активи и 6.78% на експозиционни мерки, ще бъде лесно да паднем по тези 8% от GSIPS. Не смятате ли, че общата способност за поемане на загуби тогава трябва да е по-висока, за да се поемат по-високи загуби? Втория ми въпрос е свързан с потенциалната оценка на изискванията за поемане на загуби. Има нова тенденция на разцепване твърдите от меките мерки. Много надзорници, непряко свързани с вашата юрисдикция, казват, че нарушението на тези указания, които са дадени, не води до нищо, няма последствия тогава какъв е смисъл на тази разпоредба? Та при какви обстоятелства смятате, че една институция може да бъде игнорирана, когато загуби такъв капитал? трансформирането на общата способност за загуби в законодателство и съсредоточавайки се върху тези 18% или 16,78% от лостов ефект е само един стълб. Другият стълб е като минимален стандарт да имаме общата способност за поемане на загуби и, що се отнася до минималните пък нива за поемане на загуби, има стълб едно, тези суми и вие сте прав. Това не води до 8%. Има втори стълб, а то е, че органът по преструктуриране трябва да реши на базата на оценката на риска. Затова казах, че имаме нужда от гъвкавост, в зависимост от системната значимост, сложността, можем да заложим стълб 2 за тези институции. Нашият аргумент е същият, какъвто бе. Ако имаш голяма институция, една от най-големите институции, например, трябва да можеш да излезеш с изискуемия капитал понеделник сутрин, за да получиш доверие на пазара. Добрата отправна точка е да се умножи по две изискването за капитал. Така че нужно е да сме амбициозни и втори стълб да не бъде ограничен Втори ви въпрос за указанията и изискванията по стълб 2. Всичко в този случай зависи според мен от следното. Лесно се работи с указания по стълб 2, ако се извършва стриктен мониторинг. Когато банката не спадва указания по стълб 2, може да ги превърнеш в изисквания. И тогава нещата стават по-задължителни. Лесно може да се работи с този инструмент, но е нужно да бъде наблюдаван. Марко Вали. Благодаря, госпожо председател. Два пъти Европейския парламент гласува резолюции, които са свързани с Банковия съюз. Позицията, записана там, е свързана с банковия надзор от един тип – и говори също за риска, свързани с активите от трети, трето ниво. Имайки предвид бюджетите на банките в Северна Европа, виждаме как много банки имах експозиции от 80% по тези инструменти и 20% към инструменти за кредит, докато в много южни държави виждаме модели в системни банки, които са точно обратното. Експозиция е много по-голяма, що се отнася до кредитите и по-ниска, що се отнася до активите от трето ниво. Надзорът до сега се съсредоточаваше най-вече върху системата за отпускане на кредити. И справо, тъй като това е проблем. Но има един системен проблем, който е много по-голям, защото той включва активите, които трудно могат да бъдат оценени, тъй като се оценяват вътре в самата банка. Искам да разбера как системата за единно преструктуриране може да прецени риска в процес на преструктуриране и можете ли да създадете планове за преструктуриране, които да са надежни, ако първия стълб много трудно може да направи тази оценка. Един въпрос, който се повдига от край време, е това и не успяваме да разберем как можете да го решите? Ставам впечатление, че няма желание да се направи това, а проблемът е системен, тъй като става дума за десетки милиарди евро, даже повече. Сериозен е въпросът. И като че ли над главите ни зрее буря, а ние се занимаваме с кредитите. Те искахме вашето становище по този въпрос. Е, Активите от трето ниво са тема, която надзорникът, в случая SSM, наблюдава отблизо, тъй като те оценяват кредитния риск. Става дума за надзорниците, и счетоводителите, които трябва да направят така, че активите, които се квалифицират за ниво 3, са ниво 3. И да се тестват те, имайки предвид реални продажби, и да видим кога могат да излязат от категорията и дали когато излязат от категорията, това отговаря на вашите модели. Това е надзорен проблем, но той е важен и когато се занимаваме с планиране на преструктурирането, както и всички данни от надзорника, за който е необходима, необходим съответен а, буфер, както и при а, просрочените кредити. Това може да се приложи при преструктуриране. Наистина е много трудно да се оценяват кредити и това не е някакво чудо. Гюнер Хокмарк. Благодаря. Не, извинете, господин Хокмарк. Господин Вали, за да, изпъл... за да Остава ми една минута, така че извинявам се, ще ви прекъсна, но искам допълнителен въпрос да задам и ще използвам времето си. Не ми е ясно как ще направите тази оценка, защото в крайна сметка какво може да се случи е следното. Например, малко сътресение на пазара може да създаде загуби в стоеността на тези продукти и то голяма загуба. Тъй като говорим за обом, обем, извинете, който е много по-голям от този на просрочените кредити и тъй като те се оценяват по модел, който е вътрешен за банката, както тогава е възможно да не се съсредочим върху тези инструменти, тъй като е изключително важно вие да се концентрирате върху това и а, един друг важен въпрос а, просрочените кредити. Да, и по това трябва да се работи, но според мен по активите от трети стълб е по-важен. са по-важни, извинете. И а, не мисля, че ми отговорихте. Мисля, че ви отговорих. Вървях точно в тази посока. Това е тема за надзорника, тъй като надзорникът постоянно извършва надзор върху всички видове активи и несъмнено се съсредоточава върху активи от трети тип, тъй като те са рискови на пазара и върху просрочните кредити, тъй като това е кредитен проблем. Това са две теми, които изискват внимание и към тях трябва да се подходи много предпазливо. Извинявам се, че ви отнех време, ще следя времето по-точно. Господин Хокмарк, няма проблем. Това ми даде възможност да помисля малко. Много ви благодаря за представянето. Забелязах, че когато говорихте за из граждането на общата способност за поемане на загуби и минималните нива за поемане на разговори. Говорихте също и за участието на частни средства при спасяване. Това е много важно, но идеята на тази директива за преструктуриране е, че капитал в банките, в крайна сметка, може да бъде използван за така наречения бейлин – някои неща са по-сложни, други не, но така или иначе това е важна част от директивата. Всеки инвеститор трябва да знае, че поема риск. От тази гледна точка смятам, че е важно да няма някаква презумпция, че има капитал в банките, който може да бъде спасен и друга част от капитала, който не може да бъде, тъй като това ще подкопае вярата, която ще създаде тази директива на пазара. Искам да говорите по тази тема и също така да ни представите как според вас можете да се справите с това, с което се занимаваме в момента. Тази презумпция не трябва да се създава, че определени капитали не могат да бъдат спасени, а други могат. Вторият ми въпрос, ако бихте могли да ни кажете как е създаден на тази директива. Тъй като ще работим с BRD, когато се занимаваме с общата способност и минималните, минималните нива на загуба. Мисля, че сте прав. Проблема беше, че определени, всъщност повечето хора мислеха, че само определени пасиви ще бъдат спасени. Аз постоянно повтарям, че се започва в иерархия на кредиторите. Т.е. първо се изплаща дяловото участие, след това така наречения младши дълг, след това има старши облигации. Това не узна... Някой казва, че щом имаш такива, значи не носиш никакъв риск. Аз никога не съм знаела такова нещо, т.е. това не съществува, винаги има риск. Освен това, банковите облигации не се разделят по това, кой държи активите. Върви се по класове активи, защото има иерархия на кредиторите. Ако трябва да погледнем реалистично, и затова предложението на комисията е стъпка в правилната посока, е в един и същи клас кредитори. Имаме старши облигации, но има и някои кредитори, които по практически причини чисто а, някой може би не иска да спаси Например, по, тъй като има оперативен риск. В този момент трябва да сме сигурни, че имаме по-прозрачна кредит, иерархия на кредиторите. Може да се въведе трети клас, който сега се смята за непреференциален старши дълг, или пък се следват други идеи, така щото да е ясна иерархията на кредиторите. Тя трябва да е много ясна. Важно е това и да бъде обявено на пазара, така че пазара да я знае и съответни стойности да заложи. След това, други теми по тази директива. Не мога да кажа, че всичко ни удовлетворява, но честно казано, подчиняването. Е, подчинението е нужно изпълнението на общата способност за поемане на загуби е важна, тъй като там имаме международно обещание, което сме дали. И не на последно място има нужда, не тук в тази директива, но се преодолеят някои проблеми в сферата на неплатежоспособността способността с националното законодателство на държавите членка, тъй като те са основата. Е, това са теми, по които трябва да се работи. Може би трябва да сме достатъчно смели, за да е, направим специални правила за неплатежоспособност, което отново е подчиняване на риска за финансовата индустрия. Може да го направим като европейско предложение. Може би като едно предложение, което да е малко по-привлекателно от цялото законодателство за несъстоятелност. Е, Якоб Вон Вайсен. Yes, thank you very much. Uh, thank you, chair. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Първият ми въпрос е сходен с въпроса на Гуна. Просто искам да го доразработя. За така наречения да Белин. Как изглеждат нещата на практика при големите банки в Европа? Ние правим, разбира се, предварителна рекапитализация, а, за да не се стига до различни форми на бел-ин. И аз. Ние го обсъждаме това и отчасти това е добро. Ние, раз, разбира се, разглеждаме как стои ситуацията с а, лошите банки. Както казах, да не се стига до тежки форми на бел-ин. И въпросът ми е, смятате ли, че възстановяване, е, преструктуриране с Бел-Ин е добър вариант или не? Или в различните обстоятелства е, е добър вариант? Когато, например, имаме собствен капитал. Е първият ми въпрос. Второ, вие споменахте раз... Е, началото, започването на преструктурирането, определенето, критериите ам... и за това, че трябва да се ам, определи коя е компанията а, собствени, когато става въпрос за а, работа с трети страни. Та. Да. да кажем ли всъщност а, а, с Богом на именно тази, а, така да се каже, ам, е общ момент, един момент за преструк, когато се започва процедурата по преструктуриране или не? Първо, също не сме стигнали до ам, ам, превентивната а, рекапитализация, но това е предпоставка. Изискване, което е заложено, може да се използва. А, в някои конкретни случаи е резонно да се е, използва. Но съм съгласна с вас, че колкото по повече слушат въпроса, повече хора смятат, че бел-ин може да бъде вредоносна мярка. Да носи някаква опасност, защото всъщност е, преструктурирането не е единственото спасение. И, но обаче не съм съгласна, че не може да се каже, че тук е става въпрос само за спасяване на собствения капитал. Дори в рамката за държавната помощ, помощ това се прилага към младшия дълг. И с казаното от Гунас, искам да кажа, че всички пасиви могат да бъдат спасени, но в определени случаи а, може да се прецени кои, паси, кои облигации, както в МИФ, МИФИТ се казва, а, те а, са собственост на а, неадекватни инвеститори. Тогава няма да бъдат спасени. По СП и тези междинните компании майка. Към момента мога да кажа, че имате различни дружества, правни субекти в различни региони в Европа, които разбира се подлежат на надзор. Имаме различни ам, органи на, за надзор в е, Европа, така че предложението, което а, е, имаме към момента, а, всъщност дава повече информация, по-прозрачна информация относно а, е, надзора върху банките и съответно преструктурирането, така че като основен надзорник остава ЕЦБ. По въпроса за СПИ, point of entry and no 100% pure MPE, so kind of Имаме посредници, които са многократни SPI или MPI, без значение какъв е, каква е терминологията, която ще използвате, но това е по-реалистичен вариант с междинните посредници при, и в определени групи имаме а, органи, които а, извършват преструктурирането като идея. Това а, е добър замисъл, но на практика в повечето случаи се използват смесени форми. Принаваме към следващата група въпроси. Благодаря, госпожо Кюних, за това, че отново сте в нашата комисия. Имам два въпроса. Тилак. Тилек. слушах вашите притеснения, а, а, които изразихте във връзка с а, предложението на комисията и дефицита, който е между банките и различните институции, какви са последствията, които всъщност ще проистекат от тези проблеми. Смятате ли, че трябва да се изгради ново ниво на на защита към DSEX, сходно с GSEPS. Например, в Монте де Паски в определени сценарии се предвижда GSEX и се предвижда също е, допълнителна система за стрес-тестове. Тоест, какви, как смятате, да, какви решения са възможни според е, проблемите, които вие посочихте? Ние, разбира се, е, продължаваме нашите наблюдения, обсъждаме също така внимателно е, наблюдаваме страните, където е, нивото на защита не е сходно с това на ИДЕС и смятаме, че кредитните институции от в трети страни, не би следвало в такива случаи да не се присъединяват към ИДЕС, защото нивото кое, на, на защита, което предлагат, не отговаря на защитата, която е при нас. Тоест, съгласни ли сте с подобно решение, което разбира се означава много повече работа за вас, разбира се съвместно с комисията, защото трябва да се наблюдават тези еквиваленти, дали съществуват такива но трябва да намерим всъщност някакво решение в този целият целия този дебат и разбира се, ще бъда благодарна за е, ваша отговор сега и разбира се за по-нататъчна информация, по-нататък двустранни. Да, ще отговоря. Действително, комисията е, каза, че Тилек е вече има график за Тилек, което е свързано с GSEP. И на следващото ниво GSIPS са част от системата във всички държави членки. Изхождам от Германия, като говорим за Комерцбанк е, и така нататък. Това са е, банки, които са системно важни за цялата страна. Това означава, че са част от системата. Така че, що се отнася до GSIPS, е трудно да се гарантира запазване само възоснова на втори стълб. Може би ще е по-добре да се каже, че това ще се прилага само за а, важни кредитни институции на национално ниво. И също времено трябва ясно да се посочи, че няма първи стълб, не се прилага за тези банки, национално значимите банки към тях ще се прилага така наречен МРЛ а, изисквания. Минималните изисквания и допустимата отговорност. Така че първи стълб ще се прилага за GZIPS. Так това е по този въпрос. По въпроса за ЕДИС. Да, това са европейските схеми за гарантиране на вложенията. Виждам, разбирам вашите притеснения. Институциите имат различни а, подразделения в държавите членки, което създава сериозно напрежение върху системата за гарантиране на депозитите в съответната страна, където, имаме, е, където е седалището на е, правния субект. Ако вземете обаче по-малка страна, където системата за гарантиране на дисфоза не е толкова силна и стабилна, то всъщност съответните банки, кредитни институции могат да изберат коя система да а, а, изберат. И трябва наистина да се прецени какво решение може да се намери тук, защото еквивалентите са различни. Когато че думата е еквивалентност, разбира се, не съм съгласна, но а, съм съгласна да продължим, разбира се, а, дебатите по тази тема. Благодаря, а, доктор Кюних. Сега, колегата, който искаше да зададе въпроси, не се е върна в залата, така че а, спонтанни въпроси. Сега е времето за спонтанни въпроси. Thank you so much. Um, yes. Благодаря много. Благодаря за всичко, което ни представихте като информация. Аз искам да се върна на нещо, което казахте тази сутрин. Вие казахте, че познавате а, случай на медиация, т.е. е имало такъв случай при вас. Какви а, са условията, в които сте използвали този механизъм, който до момента е доста в, само в изключителни случаи се използва. Какво а, сте имали като а, трудност в колегията? Какво а, сте използвали от тази възможност и как сте успели да мобилизирате а, медиацията като вариант? Естер Деланге а, говори за европейската схема за гарантиране на влоговете, ЕДИС, Имате ли допълнителни а, елементи, а, които може да допринесете и да ни разкажете за това, за този ваш проект? Uh, I, uh, mediations... Сега, какви са условията за медиация? Това не са, е, те са различни условия от тези, които са в контекста на, на, осма, на ЕСМА, извинете а също така различни в случаите, когато компетентните органи не са удовлетворени от плановете за преструктуриране. Тоест, това означава, че в този случай те могат да се обърнат към а, Европейския банков орган за медиация. Тоест, трябва, разбира се, да има едно много силно а, а, мнозинство, за да се стигне, нали, към, да се премине към тази процедура на медиация. Всяка страна, разбира се, е заинтересована своите, е, от това да има е, добър резултат от преструктурирането. Няма друга альтернатива към колегията, т.е. трябва да се договорим по а, механизма и ако не се договорим по конкретен механизъм, тогава преминаваме към медиация. Както Стив Майор тази сутрин обясни. По другия, втория въпрос. Да, действително Едис бавно се придвижва, но има все пак някакво движение. А, що се отнася до механизма за защита той вече е започнал отскоро да работи. Ние разработваме техническите условия на този общ механизъм за защита. Нужно е, ще е нужно време. Разбира се, ние трябва да приемем и споразумените за подаване на, на сигнали в случай на проблеми, но не смятам, че ще финализираме процеса по време на Малтийското председателство. Може би няма да го финали... Може би ще го финализираме по време на Естонското председателство, но нека да запазим оптимиз... оптимизъм. Да. Искаше ми се да се върнете на вашия опит с медиацията. Как се инициира, как се започва с такава процедура и после как е проработил процеса и какви са изводите, полките, които сте извлекли за вашето административно управление? Как протече при вас? Просто ми е любопитно. Нашия случай а, медиацията беше от а, Европейския банков орган защото в конкретната държава членка нямаше конкретно адекватен анализ на проблемите. Това, което беше е едно от изводите, че е ясно в Европа, който не, това е един дебат, който непрекъснато се появява, а именно колко е важно през времето вътрешните обща способност за поемането на загубите или минималните изисквания, МРЛ и така нататък. Тоест, важно е стратегията, концепцията, която имате, да бъде реалистична и да работи на практика. Няма смисъл сега да навлизам в подробности, защото става въпрос за индивидуални случаи. Сега, сега имаме време за спонтанни въпроси. Ако желаете да се изкажете, моля, дигнете ръка. Ja, schönen guten Abend, Frau König. Добър вечер, госпожо Кюниш. Господин Гигълт има думата. Е, сега и аз обаче ще премина на английски, както а, останалите колеги се изказваха. Един въпрос, който е доста съществен. Доста сериозен е депла, дебата относно конкретни банки, които от пазара се разглеждат като банки в затруднение или които скоро евентуално ще фалират. И все повече хора се притесняват дали Европейската Централна банка не прекрачва правомощията си като регулатор – защото банките, които имат най-сериозните е, проблеми с просрочени кредити, най-вероятно ще е, преминат процедура по фалит. Имахме доста сериозни е, проблеми и лош опит в миналото, така че, защото надзорника всъщност не взе а, а, не, не предприе а, прос, надлежни мерки. Какво е вашето отношение към а, ЕЦБ? Смятате ли, че можете да започнете процес по вашето собствено преструктуриране? Какво вие смятате в вашия съвет а, по е, е, едино преструктуриране? Обсъждате ли а, тези банки, които имат а, огромни а, проблеми с просрочените кредите? Ще ги категоризирате ли ги като банки в фалит или скоро ще примат как аз процедура? Да, трябва да има двоен механизъм, който да е на лице, за да преминем към собствено преструктуриране. Естествено, че ние разглеждаме всяка банка, особено тези, които са в, както го наричаме ние, в по-клатеща са позиция. Имаме различни класификации и много внимателно наблюдаваме всяка една банка. И ние, разбира се, можем да стигнем до заключение, че няма банка, която да има доста сериозни предло... проблеми и предизвикателства, но те не са а, в затруднение. Това е, може да посочи нашия анализ. Но, както казах, това е основен проблем, основен въпрос за надзорния орган. Те имат наистина най-актуална информация. Ние, разбира се, разглеждаме, наблюдаваме банките и ако е необходимо, разбира се, ние ще задействаме тази процедура по фалит. Може ли да задам още един въпрос. Анализирали сте подробно една или няколко банки? Молили сте ги за допълнителна информация, за да прегледате, направите преглед на а, решенията на а, ЕЦБ според вас. Аз всъщност не коментирам подобна ситуация. Имало сме случаи, където някои банки сме ги наблюдавали доста отблизо. Може ли още един допълнителен въпрос? Бихте ли конкретизирали колко случая в момента разглеждате подобни? Не. Ако започна да изброявам целият списък, както казах, имаме известен брой, не с само един или два благодаря, доктор Кьоник. И макар да остават още няколко секунди за вас, не мисля, че има отговор, време за отговор. Преди да приключим заседанието, бих искала да включим в протокола все пак мислите и съчувствието към жертвите на атентата днес в Лондон. най-малко двама са а, убити и голям брой ранени. А, наистина е изключително добър а, отклик от а, страна на службите. Единият от ранените е полицай, който е бил на служба днес в Уестминистър. Утре сутрин започваме в 9 часа с годишния доклад за надзорния комитет на ЕЦБ.